Um, dear friends, dear friends, dear colleagues, we would like... Скъпи приятели, скъпи колеги, нека да започнем заседанието. Ваши превъзходителства, госпожи и господа, скъпи приятели, Днес откриваме деветото поредно издание на едно от най-важните ни събития – Дните на отворените врати. Приветствам всички участници от регионите, общините и всички заинтересовани страни. Надявам се да проведем оживена плодотворна дискусия през идните дни и а, че тя ще обогати нашето виждане за политиката на сближаване и ще даде а, голям тласък на по-нататъчното развитие. Най-сърдечно приветствам господин Ежи Бузек, председател на Европейския парламент, председателят на Европейската комисия Жозе Мануел Дорао Барозо, министъра на регионалното развитие на Полша Елжбета Бянковска, Вчера е избрана е, в Полския сенат като представител на Полското председателство. Е, ръководството е, на Комитета на регионите, председателят Мерседес Бресо и комисарят за регионалната политика Йоханес Хан. Всяка година Европа прави преглед на своето местно и регионално развитие. Значението на европейския динамизъм може да дойде само отдолу, от е, регионите и общините в Европа. Значението на интелигентното е, развитие и партньорството на местните и регионалните е, органи с неправителствените организации, академичните среди – има първостепенно значение. Трите институции, Европейския парламент, Комитета на регионите и Европейската комисия подбира внимателно темата за поредната ни среща. Не е случайно и не е изненадващо, че тази година се събираме, за да обсъдим как можем да създадем е, условия за растеж, така необходим на всички нас европейците. Трябва да намерим най-подходящите средства, за да използваме пълноценно е, регионалната политика и енергично е, да му активизираме партньорството, което ще е, ни отведе напред. Растежът ни трябва не просто да се възстанови на нивата преди кризата, а трябва да ни доведе до по-висока конкурентна способност и създаване на работни места. За целта този растеж трябва да бъде интелигентен, устойчив и приобщаващ. Ето защо в законодателния пакет на политиката за сближаване до 2020 година са внесени предложенията на комисията за размисъл, обсъждане и решение – в Европейския парламент работим в близко сътрудничество с Европейската комисия, което ни дава възможност, надяваме се бързо да вземем решения. Добрите работни отношения с Комитета на регионите ще бъдат много полезни в същия процес парламентът, както знаете, ние сме с законодатели по новата регулаторна рамка за следващата фаза от политиката на сближаване. Изразявам своята надежда, че динамизма и всеодайността на полското председателство ще бъдат поети и от следващите, и от Дания, от Кипър. Европейският парламент вече започна работата си с тройката. Политиката на сближаване е инвестиционна политика – това ще се повтаря многократно през едните дни. Интелигентна, устойчива и приобщаваща политика, разработена от Европейската комисия и всички вас и изпълнявана по места. По този начин тя укрепва и доверието. Европа се нуждае от това доверие, за да възстанови и оживи растежа ще продължим да участваме всички академични среди, предприятия, региони, общини, правителства, европейски институции и всички други, за да постигнем конкурентно способен растеж, който ще създава устойчиви работни места и ще повишава качеството на живота. Още веднъж добре дошли и сега давам думата на Мерседес Бресо, председател на Комитета на регионите, а след нея на комисаря Хан. Мерседес, заповядай. Благодаря, Данута. Аз също искам да приветствам председателите, министрите и евродепутатите, членовете на Комитета на регионите и всички присъстващи днес тук. С огромно удоволствие от името на Комитета на регионите ви приветствам с добре дошли на а, тази сесия, на това първо заседание а, на деветата седмица на градовете и регионите и 92-то пленарно заседание. Винаги в центъра на нашите дебати, това е основната тема на тези дни на отворените врати и тази година ние е, сме се събрали тук 5 дни след приемането на законодателния пакет на комисията. Благодаря на първо място на Данута Хубнер е, за това, че ни даде възможност да присъстваме днес тук, да работим в тази пленарна зала. Благодаря и на председателя Бузек, на председателя Барозо и на госпожа Биенковска. В началото на 2011 година, на тази есен на 2011 година, всеки ден сме изправени пред неприятни новини, свързани с финансовите пазари, безработицата, социалното социалната изолация. А днес ние трябва да се справим с тези предизвикателства, като ясно изразим е, методите на нашата работа. Господин е, председател, Барозо много ясно изрази това миналата седмица и евродепутатите ясно разбраха вашето послание, е, както и членовете на Комитета на регионите. Ние ви подкрепяме. Стратегията Европа 2020 година начертала ясно пътя, а сега трябва да видим какви ще бъдат необходимите финансови ресурси. Това, което беше предложено, 1,05% от брутния национален доход. И трябва да подчертаем, подчертаем днес колко е важно сближаването социално, економическо, териториално, това наистина е едно от предимствата на Европейския съюз. Това е необходимо условие за гарантиране на нашата економическа способност. Това е необходимо също така и за доброто здраве на нашите демократични системи и благоденствието на нашите граждани. Именно за това трябва ясно да очертаем и какви са трудностите, които стоят пред Европа. За разлика от казаното от някои, които оправдават по този начин съсредоточаването върху националните си интереси, в Европейския съюз няма прекалено много сближаване, нито пък много щедра политика на сближаване. И тъй като ние представляваме местната регионалната власт, много добре разбираме значението на политиката на сближаване, която политика наистина прави най-ясно видима европейската интеграция и на териториите и на гражданите и дава подходящ отговор на техните потребности политика на развитие и на инвестиции може да се противопостави на отрицателните последици на вътрешния пазар и да помогне на регионалните субекти да се възползват от възможностите си. Това е още по-необходимо в период на криза, за да се подкрепят също така инвестициите, които трябва да подпомогнат възстановяването на развитието и новаторските, новаторската сфера. Но не мога да не изкажа а, моето а, разочарование. Имам усещането, че като на корида пред нас се размахва червения плащ на макроекономическите условия. И Опозицията на парламента и на комитета на регионите всъщност не беше взета предвид, не беше взето предвид това мнение. Ние не можем да приемем регионите да понасят последиците от а, непроявяване на добра воля от страна на националните правителства, които не изпълняват своите ангажименти. В период на криза как да обясним на предприемачите, които инвестират за да създадат работни места и които са разчитали на социалния фонд, че няма да бъдат достатъчно защитени така както селските стопани или други, които ползват преките помощи. Нашият глас трябва да бъде чут. И бих искала накратко е, да изложа сега и е, политич... Е, позитивните аспекти. Общите стратегически рамки обединяват пет фонда и а, в тези рамки се интегрират в по-голяма степен различни сектори. На второ място а, признаваме партньорството с а, местните и областни а, органи на властта, което се а, изразява и в а, договорите за партньорство и оперативните програми. Ние оцеляваме също така и усилията към упростяване на. А, освояването на тези средства. Чрез координацията на тези пет фонда ние подкрепяме интегрирането на регионалното развитие, като се очита спецификата на отделните територии – На четвърто място се създава нов вид като региони, регионите в преход и на пето място Европейския социален фонд се включва в политиката на сближаване. На шесто място подчертаваме, че се засилва териториалното сътрудничество – има повече инструменти, признава се ключовата роля на тези инструменти в подобряване на европейското управление. Като седми елемент, положителен, бих споменала вътрешните условия, нещо, което може да бъде инструмент за контрол на държавите членки. Тоест, ние сме готови да приемем а, залагането на тези условия. А, смятаме, че Европейски социален фонд трябва да подкрепя а, различни а, проекти, а, бори се против социалната изолация. Дами и господа, няма да успея да обхвана тази широка област на това заседание при тези мои уводни думи, но искам да заостря вниманието върху нашата позиция, така че да бъде ясно то изказано пред председателите, както и пред госпожа министъра на Полша и с всички е, субекти, с които ние си сътрудничим, е изключително важно да постигнем по-добри резултати. Така че, е, так, само на а, е, кратко а, ви изложих а, нашата позиция. Близките седмици формално ще дадем израз на тази позиция. Благодаря ви отново за това, че участвате на тези дни на отворените врати. Благодаря ви. Уважаема госпожо председател, госпожи и господа, представители на местните власти, на градовете. Ще имам и друга възможност да представя по-подробно нашите предложения. Нека сега на кратко да се изкажа от името на Европейската комисия да ви приветствам с добре дошли на това събитие. Благодаря на всички, които го организираха, на сътрудниците. Ставаме все по-обединени. Това е най-важният форум, световен мащаб в областта на регионалната политика. Имаме представители на различни региони. Вече сме организирали 110 семинара. Според нашата политика на децентрализация има още 250 други събития, които паралелно се провеждат в Европейския съюз и 25 000 души в следващите няколко дни ще говорят по въпроса как може да имаме интелигентно, устойчиво и приобщаващо развитие за регионите на Европа. Как може да се инвестира в европейските региони. Представихме предложение за регламент, което покрива всички тези аспекти и аз искам да се възползвам от дадената ми възможност и да заявя, че редица от тези елементи ще бъдат обсъждани в следващите няколко месеца, както спомена председателката. Очакваме, че ще има реакции по отношение на нашите предложения. Това е естествено. Макроекономическите условия са един от аспектите, е, които пораждат е, притеснение и загриженост в контекста на економическата криза. Ето защо е важно да предприемем действия. На европейско ниво комисията беше призована да предприеме действия и ако е необходимо да въведе санкции от всякакъв род – защото изглежда ние си говорим, но никой не ни следва. Общия принцип показва, че всички държави членки или голяма част от тях не следват съветите и препоръките по отношение на възможността да, се, е, да има сближаване по някакъв начин, да се отговори на, на критериите, това трябва да се обсъди като проблем днес. В следващите няколко дни трябва да поговорим по всички аспекти на регионалната политика, защото е, регионалната политика трябва да е устойчива, да не е политика на благотворителност. Инвестициите се правят в хората, в регионите, за да може регионите да работят още по-добре, да функционират по-добре, да имат своята допълнителна полза. В следващите няколко седмици ще говорим точно по тези проблеми и аз ви желая не само ползотворни дебати, но и да се забавляват. Благодаря. Uh, Сега давам думата подред на основните ни оратори, започвайки с председателя на Европейския парламент, господин Ежи Бузек. Uh, Много ви благодаря. Добре дошли в Европейския парламент на всички вас. Ние, членовете на Европейския парламент, е, много се радваме, че сме ваши домакини, защото знаем, че е, вие представлявате най-големия форум на регионалната политика в цял свят. Затова вашите дни на отворените врати са наши европейски дни, още повече, че е, сме тук в сградата на Европейския парламент. Позволете ми да подчертая нещо, което според мен е най-важно, според мен и според Европейския парламент. Трябва да се стремим да сме максимално близо до нашите граждани, особено сега, когато времената никак не са лесни, най-вече за нашите граждани. И вие сте представители на нашите местни и регионални общности. Поради това вие сте много близо до нашите граждани. Можете да им влияете, да им обясните какво действително правим на равнището на Европейския съюз. Ние се нуждаем от вашата подкрепа, нуждаем се от вашия съвет, нуждаем се от вашата дейност. Без нея, позволете ми да подчертая, че не бихме могли да върви напред. Десетилетия наред вие, разбира се, сте много активни, но сега и в бъдеще трябва да е много по- редовно, по-близко сътрудничеството а, е, с политиците за доброването на нашите граждани. Обеден съм, че ще успеем. Благодарение преди всичко на вас. Подготвил съм опорни точки за изказването си, но те са народния ми език – така или иначе е, постоянно тече превод и ще мина е, на полски. Госпожи и господа, изключително важно е да вършим работата си на европейско равнище по разбираем за хората начин. Това е главната ни задача – трябва да приемаме законодателство, трябва да вземаме зрели решения по економическите и социалните въпроси на нашия континент. За това трябва да работим всеобхватно и да сме понятни на нашите граждани. Както чухте, госпожи и господа, вече тече обсъждане на внесените от Европейската комисия законодателни предложения. През последните две години тече заключителната фаза от сегашният програмен период. Комисаря Хан ще навлезе в повече подробности. Аз обаче искам да наблегна на обстоятелството, че решенията трябва да се вземат съвместно от съвета, министрите на държавите членки и Европейския парламент за пръв път в историята. Изключително важно е да отбележим този момент, защото за пръв път ние носим обща отговорност. Държавите членки е, в формата на съвета и Европейския парламент сме пълноценни участници в процеса на вземане на решения и за това ние сме тук в Европейския парламент, за да чуем вашите становища и предложения. Изключително важно е, когато вземаме решения, засягащи местните и регионалните власти, да отчитаме значението на бюджетното измерение за гражданите, предприятията и местните власти. Ние разбираме откъде идват натиска върху бюджета отдолу. Финансовият натиск е много голям, но бюджета на Европейския съюз е изключително ценно средство и неговото урязване ще има неблагоприятни последици за Европейския съюз като цяло. Радвам се, че е тук председателя на Европейската комисия, господин Барозо, защото Проектобюджета се разработва до голяма степен от Европейската комисия и то е в нейните ръце. Съветът и парламентът го обсъждат, но комисията запазва изключително важната си роля. Сегашният е, бюджет изглежда обещаващ, особено от гледна точка на регионите и общините. Ние ще чуем повече от вас, господин Барозо, но искам да изтъкна, че той съответства на стратегията Европа 2020 година. Тази стратегия също е рожба на Европейската комисия, ръководена от господин Барозо. Стратегията и бюджета са взаимно преплетени, ние не можем да ги отделим. Отделим всички знаем какво е значението на стратегията Европа 2020 година. Ние трябва да преодолеем изоставането, да повишим способността, да активизираме растежа и най-вече да създаваме работни места за нашите граждани. За гражданите, в крайна сметка, най-важни са работните места. Ето защо, когато вземаме решения, трябва да сме наясно какви са слабостите ни. Ниска производителност, голям държавен дълг, структурна безработица, ниска мобилност на работната ръка, бариери, които съществуват на вътрешния пазар. Нека поясня защо споменавам всички тези елементи. Съвсем недалеч от тук се провежда съвместно парламентарно заседание – в присъствието на комисаря Бърние по вътрешния пазар. Има представители на 18 държави членки, които разбира се са представени в Европейския парламент. Представено и полското председателство. Те обсъждат как може да се доизгради единния пазар и да се намерят начини той да функционира пълноценно. Тук виждам връзката с регионалната политика – ако искаме да дадем тласък на местната економика, трябва да работим в различни посоки. Съвсем ясно трябва да заявя, че тук в Европейския парламент и в Европейската комисия се работи успоредно по много направления, които взаимно се допълват и могат да ни помогнат да преодолеем кризата. В заключение, госпожи и господа, позволете ми да споделя някои мисли, за значението на бюджета. Той помага на всички наши страни, без изключение, да постигнат растеж, защото бюджетът е финансов лост в ръцете ни, който ни дава възможност да мобилизираме много по-големи инвестиции в Европа, отколкото биха могли да се осигурят по линия на бюджета. Бюджетът също така повишава конкурентоспособността и намалява безработицата, създава условия за нови работни места. Бюджетът предвижда също така финансиране на научни изследвания, нови технологии, иновации, не мога да си представя как бихме могли а, да бъдем конкурентноспособни без новаторство, без нови технологии. Отново виждам връзка с регионалната политика, а, която трябва да насочва инвестициите в същата посока. И разбира се, в крайна сметка, тази политика доказа своето значение в Европейския съюз. Тя е отдавна установена. Инвестира се в регионите, което означава инвестиции в европейската ни идентичност. Поради тази причина регионалната политика трябва да заеме достойното си място в предложения бюджет. В заключение, госпожи и господа, искам да отбележа, че Европейският парламент решително подкрепя регионалната политика, политиката на сближаване – и Европейския социален фонд, толкова важен за милиони граждани, загубили работата си или търсещи работа на пазара на труда. Най-решителна е нашата подкрепа И това означава, че винаги ще подкрепяме нови решения, нови предложения от Европейската комисия в тази посока. Следим какво е положението а, на континента. Търсим и вашата подкрепа като представители на местните и регионалните общности. И съм убеден, че Деветото издание на Дните на отворените врати много ще ни помогне, защото, както казах, това е най-мащабният форум на регионалната политика в света и така би трябвало да работим и за напред. Благодаря ви за вниманието. Uh, Благодаря. Господин председателю, за вашите окоръжаващи думи. Сега ще дам думата на председателя на Европейската комисия Жозе Мануел Дорао Барозо за неговите уводни слова. Заповядайте. Благодаря. Данута. Господин председател на Европейския парламент, драги ежи, госпожо министър Енковска, представител на полското председателство на съвета, госпожо председател на комитета на регионите, Мерседес Бресо, госпожо председател на комисията регионална политика, Дарута Хубер, господин Йоханес Хан, комисар, отговарящ за регионалната политика, дами и господа, членове на Комитета на регионите, да Уважаеми приятели, наистина за мен е чест да присъствам на дните на отворените врати. Аз наистина много съм привързан към това събитие. Това е един много важен, важно събитие за Европа, на един много важен момент, в който се обсъжда бъдещето Силно впечатление ми прави а, вашето присъствие тук. Вие сте толкова много, които проявяват интерес към бъдещето на Европа. И вашето присъствие е свидетелство за значимостта на а, регионалната политика, политика за солидарност, която е в полза на всички. Това не е само политика за, на конвергенция, но и на растеж, политика създаваща работни места – през десете последни години е, става дума за 1 милион работни места. Политика, инвестираща в обучението, в инфраструктурата. Политика, подкрепеща средните и малки предприятия. 800 хиляди бяха създадени през последните 10 години. Е, не е, само, че подпомага най-слабите економически територии, региони тази политика, но тя дава възможност на всички държави членки, на всички региони да се интегрират по-добре в единия пазар. Тоест, това е политика на солидарност, но и политика за, на растеж и конкурентоспособност. И днес, когато Европейския съюз е, справя с най, е изправен пред най-огромното предизвикателство, един толкова деликатен момент, ние трябва да обеденим енергията си, да сплотим редиците. Трябва ни по-голямо сближаване, по-ефективно европейско управление, по голямо свързаност между политиката на сближаване, политиката на растеж и политиката за създаване на работни места. Нашата стратегия 2020. Както казах това на 28 септември в моята реч за състоянието на Съюза, само така обединени ние можем да преодолеем кризата. И само обединени ще можем да възстановим доверието в нашата сила, в наши умения. И в този особено взискателен период държа да отчета огромните усилия, полагани от местните регионални органи на власт. И наистина абсолютно наложително необходимо е това действие на местните регионални власти за да вървим напред към растеж. И не може да има стабилно развитие в Европейския съюз, ако то не е стабилно в регионите. Същото въжи и за конкурентоспособността и растежа. Не може да има силен съюз без солидарност, без отговорност. И един стабилен съюз ще бъде готов за справяне с кризата. И именно за това решението, взето на 21 юли, за фонда е изключително важно. И фонда ще може да допринесе, да помогне за рекапитализирането на банките и да действа и на вторичния пазар. И именно за това приемането на 27 септември от Европейския парламент на пакета, е, който реформира пакта за стабилност и растеж, подчертава значимостта на макроекономическите елементи. И сега наистина имаме една политика, която е от основно значение за еврозоната. Трябва да сме съвсем наясно по този въпрос. Ако не преодолеем кризата в еврозоната, няма да можем да се справим с другите и аспекти. И след приемането на този пакет ще можем да обсъдим мерките преди решенията да бъдат взети на национално равнище и регионите трябва да участват в това. Тоест пакта включва и регионите. Да, тези мерки са изключително важни, но не са достатъчни. Именно за това в моята реч апелирам към изготвянето и въвеждането на една пътна карта която дава общностен отговор на различните предизвикателства. Положението в Гърция, разбира се, е най-спешното решение, но и предотвратяване на нова криза, на заразяване, така да се каже, с държавния дълг в финансовата и банковата сфера. Тоест, трябва да гарантираме стабилност, устойчивост, но това да се е, подкрепи и с политика на растеж. Като е, дори е, взимаме предварително мерки за това и разбира се едно засилено по-ефективно управление на еврозоната. Именно това подготвя комисията. Очевидно е, че всички наши усилия за по-голяма дисциплина и устойчивост имат смисъл само ако се съпътстват с усилия за растеж. Устойчив растеж, справедлив растеж и растеж, гарантиращ нови работни места. Именно за това в момента е, комисията разглежда някои от е, мерките предвидени за структурните фондове. Именно за това за Гърция решихме да се създаде една работна група, която да следи освояването на средствата от 15 милиона евро за Гърция. Именно за това предложихме ново, нови правила за съфинансиране е, за държавите, които се ползват от макроекономическа помощ. Надявам се съвета и парламента да е, подкрепят нашите предложения. Всичко, което прави комисията, показва, че политиката на сближаване и структурните фондове имат огромно значение за създаване на растеж и на работни места, особено за младите европейци, е, при които безработицата е наистина драматична от някои държави особено. И е, нашите младежи е, са загубили е, надежда за бъдещето. Не може да се създава, да се прилага такава политика без създаване на работни места. Кризата няма да приключи, докато не се свие значително безработицата в Европа. Това, което ние искаме, към което се стремиме по-голяма справедливост – и в момент, в който изискваме жертви от гражданите, всеки трябва да е готов за това. И именно за това комисията прие предложение за данък върху финансовите транзакции, операции. Защото и финансовия сектор трябва да поеме своята отговорност. Това е от изключително значение за доверието в Европа, в Европейския съюз. Стратегията 2020 година ни поставя ясна цел и срокове за тази политика. И аз е, наистина се радвам, е, че регионите в Европа са приели тези основни насоки на стратегията. Това е гаранция за успех. Госпожи и господа, в един бързо променящ се свят Европа не може да е, остане статична. Не можем да разглеждаме бъдещето на политиката по сближаване в изолация, без да отчитаме въздействието на економическата и финансовата криза. Ето защо Европейската комисия предлага да се направят сериозни промени с цел модернизиране на кохезионната политика. Принципите и ценностите са едни и същи, но трябва да модернизираме част от инструментите на политиката. Искаме политиката по сближаване да се привърже към общите цели на Европейския съюз. Трябва да се гарантира финансиране за следващата а, многогодишна финансова рамка. Нека да сме откровени. Това няма да е лесно. Дебатите няма да са безпроблемни. Това вероятно е един от най- трудните периоди за обсъждане на ресурсното осигуряване на Европейския съюз, когато бюджетите на държавите членки са изложени на такъв натиск. Така че трябва да защитаваме Европа, трябва да обясним защо всяко евро изразходено на европейско ниво е по-полезно от евро изразходено на национално ниво. И само ако успеем да постигнем това, ще успеем да получим необходимата подкрепа от Европейския парламент и от всички наши държави членки. Защото Решението изисква пълен консенсус. Ето защо политиката на сближаване трябва да е още по-тясно обвързана с стратегията Европа 2020 година и с пакта за растеж и стабилност. Искаме система, според която ще си научим уроците от миналото. Искаме да има координация на националните бюджети, да се отчитат макроекономическите изисквания. Искаме да има силно европейско управление. Не можем да имаме различни политики. Ако искате да има ясно координирано европейско управление, трябва то да се обвърже с различните политики. Според мен нашето предложение е справедливо и добре балансирано. Подхода, който предприемаме, ще доведе до ползи за всички. Целта е да гарантираме, че ефективността на разходите за кохезионна политика няма да се подкопае от макроекономическите политики. Целта е да се създаде една култура на солидарност и отговорност, приспособена да гарантира резултатите и растежа. Целта е да извлечем максималното от всяко изразходено евро. Целта е кохизионната политика да продължи да генерира растеж. Искаме системата да е по-отворена. Ето защо, докато продължаваме да полагаме максимални усилия за най-бедните региони, ние ще имаме нова стратегия за другите региони, в които ще намалим постепенно помощта. Това са региони, които имат БВП между 75 и 90% от БВП средно за Съюза. Е, е, това е най-добрият начин да се гарантира бъдещето на кохезионната и регионалната политика. Регионалната политика и политиката на сближаване не трябва да се разглежда само като някаква помощ за най-бедните. Това трябва да е истинска европейска политика, която да има някаква логика, която да следва принципите на солидарността, но и да бъде пригодена както трябва за всички региони на Европейския съюз. И съм сигурен, че трябва държавите членки да ни окажат съдействие, за да може тази политика да стане още по-амбициозна. Искаме да инвестираме в най-ценния капитал, с който разполагаме. В Европа това е човешкия ресурс. Ето защо предлагаме ролята на Европейския социален фонд да се увеличи, като идеята е да се подкрепи създаването на работни места, образование и обучение. Искаме да намалим бюрокрацията спрямо от тези, които се ползват от е, Европейския фонд. И говоря най-вече за малките предприятия. По а, моя инициатива, и тук искам да благодаря на всички колеги, взехме решение да приемем общи правила за всички области на сътрудничество и за всички наши фондове. Така ще се опростят още повече нашите инструменти. Всъщност искаме да има една усъвременена кохезионна политика, която да генерира растеж и е, конкурентоспособност. Е, това ще доведе и до по-голяма и отговорна европейска солидарност. И е, в заключение, и взимам повод от казаното е, от председателя Бузек, живеем в едни е, специални, много трудни е времена. Важно е вие като европейски лидери да защитавате Европа в вашите региони и градове. Трябва регионите на Европа да кажат на правителствата на държавите членки колко е важна регионалната и кохезионната политика. Политика, която инвестира пари не заради Европа. Това са пари за, за самите региони, за работниците, за селските стопани за гражданите, всички тези е, хора, които се интересуват от бъдещето на Европа. Това са пари за тези, които са безработни и които се страхуват от е, перспективата да останат безработни. Така че е, става въпрос за бъдещето за Европа и е изключително важно да се създаде една сплотеност между европейските институции и европейските региони. Затова се обръщам с молба към вас. Нека да работим с е, всички е, държави е, членки и да им обясним, че регионалната политика, кохезионната политика, въобще европейското измерение никога не може да е прекалено много. Всъщност Европа означава по-голяма отговорност, а по-голямата отговорност води до повече Европа. Благодаря ви за вниманието. Благодаря, господин е, председател, че толкова ясно откроихте европейското измерение на регионалната политика. Сега от името на полското председателство ще говори министър Елжбиета Бянковска. за да е, ни разкаже докъде сме стигнали с тази политика, ориентирана към бъдещето. Благодаря. Благодаря, госпожи и господа. За мен е висока чест да присъствам на откриването на деветото издание на Дните на отворени врати 2011 година. Години наред участвам в тези прояви като представител на един от полските региони, а през последните 4 години и е като министър на регионалното развитие в Полша. Особен е моментът, когато се провежда тази годишната ни среща. Обсъжда се бъдещата политика на Европейския съюз, бюджетът, но и се променя ролята на европейските общини и региони в изпълнението на европейските цели. Внесени са законодателни предложения за промени в политиката на сближаване след 2014 година. Полското председателство ги внесе миналата седмица с ясното съзнание, че те са необходими. Те са резултат от продължителни консултации и обсъждания с предишните председателства, съвета и разбира се Европейската комисия. Ние наследихме постигнатото в резултат на разискванията и то ни служи като основа за по-нататъчната ни работа. Искам да благодаря на комисаря Хан за внасянето на предложенията, които в много отношения отговарят на очакванията на държавите членки. А очакванията им са ясни. Политика на сближаване, която да бъде тясно обвързана с стратегията Европа 2020 година. Политиката трябва да бъде модерна, ефикасна, ефективна, да може да подпомага всички европейски региони. По традиция, преговорите за бъдещето на политиката на сближаване ще се водят в работната група по структурната политика. Утре съветът по общите въпроси ще обсъди законодателните предложения и след това ще започнем разискванията в работната група. Графикът за преговорите е много напрегнат. Триото Полша, Дания и Кипър би искало да се работи с високи темпове, така че да се постигне съгласие по законодателния пакет, щом се постигне и компромис по бюджета на Европейския съюз. Няма никакво съмнение, че това следва да е общата ни цел – за да заработи своевременно политиката от 1 януари 2014 година. Вече е октомври и на полското председателство му остават е, едва два месеца за преговори по същество. С други думи, споразумението ще се постигне в мандата на датското и кипърското председателство. Целта ни е да напреднем максимално и да постигнем компромис по ключови насоки, които бихме искали да изберем така, че тематичните блокове да дават възможност на държавите, членки, регионите, общините е, да внесат своите предложения. Един тематичен блок е стратегическото програмиране, друг е, териториалното развитие, и други аспекти на териториалното сътрудничество, успоредно с другите елементи. Ще внесем доклад е, в съвета на Европейския съюз за напредъка на преговорите и бихме искали на е, съвета по общите въпроси, в който ще участват е, ресорните министри в средата на декември, да се обсъдят най-важните стратегически и спорни въпроси, така както те са се очертали на заседанията на работната група. Един от въпросите, които ние си задаваме и би трябвало и вие да си задавате е каква роля могат да изиграят общините и регионите в Европа в хода на преговорите и как техните становища ще бъдат отразени в бъдещата политика на сближаване. Макар и многократно да съм е, го заявявала, още веднъж ще подчертая пред този форум, че ние е, се стремим да утвърдим териториалното устройственото измерение е, на политиката на сближаване. Мислим за стратегията Европа 2020 година и териториално-устройствените е, дейности, които са възможни в този формат. Кризата ни научи да се съсредоточаваме целенасочено към определени области, в които има потенциал, умения и възможности. Няма общо валидна рецепта. Целите могат да се постигнат чрез интегриране на териториалните инвестиции, чрез комплексно развитие на териториите и градски платформи за развитие на градската среда. От юли до септември и след това до края на мандата полското председателство ще организира редица семинари и други форуми, на които подробно ще се обсъдят тези въпроси от представители на държавите членки, на местните и регионалните власти, включително и вас. Това ще бъдат основните теми и те никак не са малко, като например изпълнението на е, териториалния дневен ред за 2020 година, е, по инициатива на унгарското председателство. Ние обсъдихме укрепването на териториалното измерение. надежния инструментариум за неговото укрепване, укрепването на местното и устройственото измерение. Във Варшава съвсем наскоро беше проведена конференция за силване на териториалното измерение на Европейския социален фонд. На второ място трябва по-добра съгласуваност между работните групи, които работят по териториално-устройствени въпроси, например е, съвместни срещи на националните точки е, за контакт по въпросите на териториалното сближаване, развитието на градската среда и териториално-устройственото сближаване. Трето, бъдещето на а, е, такива инструменти като Епсон и Урбакт вече са съпроводени от редица аргументи за тяхното продължаване. И накрая, изграждането на мрежи между общините и регионите в Европа. Госпожи и господа, каня ви най-сърдечно да участвате в всички тези прояви под егидата на председателството, особено за развитието на общините и регионите. На 24 и 25 октомври в Варшава ще се проведе конференция посветена на ефективните мерки за териториално развитие. Месец по-късно, на 24 ноември, в Познан, ще се проведе друга конференция на високо равнище, посветена на комплексния подход към градовете и градските райони. Там ще имаме удоволствието да присъстват представители на Комитета на регионите, Съвета на местните власти към Съвета на Европа и представители на най-отдалечените региони в Европа. Местните и регионалните власти следва да изиграят активна роля в дебатите по бъдещето на политиката на сближаване. Бихме искали вашия глас да се чува. Бихме искали представителите на гражданите да бъдат чути и днешния форум е най-подходящ за целта. Благодаря ви за вниманието. E, благодаря, госпожо министър. Нека да ви уведомя, че приключихме първата официална част от нашата среща. Искам да благодаря на тримата председатели за това, че дойдоха, за това, че се изказаха, за това, че демонстрираха своята готовност и ангажираност да работят с нас. Сега нека да преминем към втората част от нашето заседание. То ще бъде ръководено от Джаки Дейвис. Още веднъж ви благодаря. Много благодаря, госпожо Хюбнер. Благодаря на ораторите, които се изказаха току-що. Аз се казвам Джаки Дейвис и ще председателствам втората част от а, нашите дебати. Колегите си изказах по това каква може да е ролята на регионите в бъдещата кохезионна и регионална политика. Сега искаме да започнем дебат по темата и искаме да участват максимален брой гости. Ще говорим по три основни теми. Европа 2020 и кохезионна политика, как може да генерират регионите устойчив растеж. Ще говорим за укрепването на връзките между кохезионната политика и Европа 2020 година, по-добро изпълнение на целите, как да се генерира по-добро финансиране на място и третата подтема се нарича географията е от значение. Ще говорим защо географията е толкова важна за определенето на приоритетите в национален мащаб. Искам да кажа, че за кохезионната политика това е паметен момент. Миналата седмица бяха приети важни предложения от комисията. Ще дам думата на комисар Хан. Той ще ни представи тези предложения. Ще ни каже какво е тяхното въздействие върху е, бъдещето. И след това ще говорим с всички гости. Благодаря, Джаки. Уважаеми председатели, уважаеми евродепутати, членове на Европейския парламент, членове на Комитета на регионите, представители на местните регионалните власти. Както винаги за мен е голямо удоволствие да съм сред вас и да споделя някои от най-важните теми, които ще обсъдим в идните дни. Дните на отворени врати са чудесен повод и място, където може да се демонстрира важността на регионите, тяхната роля за Европа като цяло. Провеждането на тези дни на отворени врати, както вече беше казано е, няколко пъти, става в е, много важен момент. Миналата седмица комисията прие новата законодателна рамка за кохезионната политика от 2013 до 2020 година. Като комисар в областта на регионалната политика, аз като цяло съм доволен от направените предложения. Те до голяма степен отразяват целите, които си поставихме аз и моя екип. Те са резултат от широкомащабните консултации, които проведохме след публикуването на петия доклад в областта на кохезионната политика, за нас това е една постигната цел. Преди да ви представя новите елементи на кохезионната политика, нека да споделя някои мисли. Кохезионната политика работи. Тя допринася значително за растежа и работните места. Имаме доказателства за това. За периода от 2000 до 2006 година, например, бяха създадени 1,4 милиона работни места 38 000 от а, тези работни места са в областта на научната дейност. Нека да подчертая, че от приемането на последния кохезионен пакет а, в Европа настъпиха някои сериозни промени. Ставаме свидетели на мащабна економическа и финансова криза. Все по-голям става натиска върху а, обществените а, финанси и тяхното изразходване в Европа. Ставаме свидетели на скептицизъм. От друга страна, европейските лидери поеха своята отговорност и поеха инициативата за това да се насърчава и създава растеж, който да е приобщаващ и много по-устойчив и конкурентоспособен. Това е част от стратегията за 2020 година. Ясно е, че Кохезионната политика не може само да остане в центъра на всички наши действия, но и тя трябва да стане по-интелигентна и по-добра. Ето защо това са и нашите цели след 2013 година. Искаме политиката на сближаване да стане основната инвестиционна стратегия на Европейския съюз най-важният инструмент, който ще ни помогне да постигнем целите на Европа до 2020 година. Искаме тази политика да продължи да бъде политика за всички региони и граждани, да бъде инвестиционна политика, която генерира работни места и растеж за всички. Искаме да се направи огромен качествен скок по отношение на целите, които постига тази политика. Как предлагаме да стане това? На първо място, публичните инвестиции инвестиции трябва да се правят за по-малък брой цели, свързани с инвестиционните приоритети, както се почетава в стратегията 2020 година. Това означава, че инвестициите ще бъдат с приоритетна насоченост, за да може да се постигне максимална полза. В същото време смятаме, че предложенията дават достатъчно голяма гъвкавост, за да се гарантира, че всички региони могат да подбират своите стратегии за инвестиции възоснова на а, своите нужди от а, развитие. Както вече сме казвали много пъти, целенасоченост и гъвкавост. Целенасочеността е свързана с целите, постигането на целите до 2020 година, а гъвкавостта е важна и необходима тези две понятия не се изключват. Бихме искали програмите да станат по-ефективни и за да постигнем, ние предлагаме три основни нови аспекта. На първо място определяне на по-конкретни цели и по-добро наблюдение – последващ контрол, когато създаваме тези програми, искаме да гарантираме добро ниво на инвестициите и да очертаем ясни цели, които а, могат да бъдат а, определени и които да бъдат контролирани надлежно. искаме да заделим необходимите ресурси след 2013 година, за да се създаде цялостен механизъм за наблюдение. Това означава, че регионите и различните страни трябва да определят показатели от предварително определен списък, свързан с постигането на целите по 2020 година. Отчетността ще бъде основна задача за управляващите различните програми. постигането на целите ще зависи от правилната насоченост на инвестициите. Много от вас са чували вече за тези условия, свързани с постигането на целите. Искаме ефективността на инвестициите да не се подкопава от познатите трудности. Ще има условия, които ще се определят и ще се следи дали са изпълнени преди да се приеме каквато и да било нова програма. Искаме да има максимална прозрачност при контрола на изпълнение на целите. Нека да спомена националните стратегии за научна и развойна дейност, например, действията за прилагането на разпоредбите на акта за малкия бизнес, различните показатели свързани с намаляването на емисиите на парникови газове, използването на електроенергия, използването на възобновяеми енергийни източници, национални транспортни планове, активни политики за трудовия пазар и така нататък. По отношение на последващите условия, Целта е да се насърчават и възнаграждават програми, които постигат целите. Тук не става въпрос за конкуренция между програмите, става въпрос за това, че програмите се изпълняват по такъв начин, че да се постигнат целите. 5% от средствата ще се заделят в един резерв, резерв който ще бъде разпределен след една проверка по време на 2019 година. Всички предложения са пред вас, може да ги разгледате. Нека сега да поговоря по един въпрос, който много често беше повдиган след публикуването на доклада за петата политика по сближаване или петия доклад за кохезионната политика. Комисията внимателно проучи начините за упростяване на цялостната рамка в тази политика. Искаме да е по-лесно за бенефициентите да получават достъп до финансиране. Тук се включват разпоредби, свързани с управлението и контрола. Става въпрос не само за различните структурни фондове, но и за политиката за развитие на селските райони, морската политика. Създали сме пет механизма за финансиране. Европейския социален фонд, Европейския регионален фонд за развитие, Европейския фонд за морско развитие и така нататък. Ами... Бихме искали да се постигне упростяване по отношение на действието на фондовете. Правилата за допустимост са уточнени сега. Въвеждаме мерки за намаляване на бюрократичното бреме по отношение на одита и контрола. Въвели сме отделен регламент по отношение на регионалния контрол. Така по-лесно ще се управляват програмите за различни страни. Тук отново различните правила за, за достъп и допустимост са преразгледани. Има упростяване. По отношение на социалното и териториалното сближаване, конкретно споменато в Лисабонския договор, делили сме специално внимание. Ставаме фокуса върху районите с най-малко население, най-рядко населените райони. Искаме най-отдалечените райони да получат средства, за да могат да се конкурират със своите съседи. И накрая, тъй като искаме Европа да продължи да инвестира в устойчивото развитие на своите региони, поне 5% от средствата по Европейския фонд за регионално развитие на национално ниво трябва да се заделят за а, интегрирането на нашите градове. Нека да подчертая, че вие имате голяма важност в това начинание. Основен елемент от нашето предложение е укрепването на партньорството. Искаме тук да участват различни партньори, когато става въпрос за създаването, и управлението на програмите. Нашите предложения ще дадат по-големи възможности за регионите, гражданите и местните общности за да можете да играят по-активна роля. Комисията смята, че те са от голяма важност, когато става въпрос за бъдещите програми в кохезионната политика. Определили сме е, количествени цели е, с цел да се следи постигането на целите е, от стратегията Европа 2020 година. Препоръчваме държавите членки да организират партньорства между различни местни и регионални власти, между економическите и социалните партньори и е, партньорите от гражданското общество във всички етапи на определенето на програмите и тяхното изпълнение. Предлагаме да се създаде Европейски кодекс на най-добрите практики по отношение на изпълнението на практика на партньорствата. Там ще се дадат критерии за подкрепа на този процес, ще се дават насоки за улесняване на обмена на информация, обмена на най-добри практики и в заключение не мога да не кажа няколко думи за финансовите ресурси. През юни комисията внесе своето предложение за многогодишната финансова рамка от 2014 до 2020 година. 276 милиона евро се заделят за инструменти на кохезионната политика, включително новата инициатива за свързване на Европа. Това е една трета от бюджета на Европейския съюз. Ясно е, че не искаме повече средства. В ситуация на економическа криза трябва да се справяме с средствата, които имаме, като ги инвестираме по-добре и по-разумно. Това означава, че политиките трябва да са по-амбициозни и по-ефикасни, да има по-добро управление, оптимизиране на изпълнението на политиките и намаляване на бюрокрацията. Накратко ви представих моята визия за новата кохезионна политика. Сега вие, представителите на местните и регионалните власти в Европа, трябва да започнете да участвате в този процес и да дадете своя конструктивен принос за дебата в идните месеци. Затова искам още веднъж да благодаря на полското председателство и най-вече на Елжбиета Бянковска за това, че демонстрирате демонстрира ангажираност по тези проблеми и е готова да работи усилено и в идните месеци. Благодаря ви за възможността да представя нашата позиция, да обменя гледни точки с вас. Благодаря ви за поканата като цяло. Много благодаря. Вие казахте бегло направихте преглед, но аз мисля, че чухме и много съществени подробности. Трябва да обсъдим всички теми, които тук бяха поставени. Затова ще разделим дискусията на три части. Европа 2020 и политиката на сближаване, по-добри резултати и най-накрая географски въпроси. Видели сме видеоматериали като увод по всеки тематичен раздел, за да видим какво е въздействието на дейностите какви са резултатите за живота на гражданите. Следваме на схема, която е обичайна за такива дискусии, с предварително записване на оратори, минута и половина, две минути най-много би трябвало да продължат изказванията, за да имат максимален брой хора възможност да се изкажат по съответния раздел. Искам да кажа, че наживо в интернет върви дискусията ни. В Твитър също можете да следите всички прояви, свързани с дните на отворени врати. Но ние сме тук не виртуално, а реално и можем да проведем жива дискусия. Поставям следния въпрос към а, госпожа министра, защото тя трябва да тръгне след малко. Преди няколко години а, предсказваха края на политиката на сближаване. Най-малкото в тогавашния вид тя се смяташе за обречена. Сега обаче чухме от председателя Барозо, че принципите й са непроменени. Какво се промени в е, дебатите? И вие като председател на съвета, убедени ли сте, че ще се приеме предложението на комисията? Заповядайте. Стало се tak, czy dzieje się tak dlatego, че знайдуеме се, по перше, в bardzo szczególnym момент. На... искам да кажа, че наистина момента в момента, е, който е, прекусяваме е много особен, и ако не всички държави членки, то мнозинството от тях е, преживява дълбока криза. От друга страна е, се провежда европейска политика, която е, с малки изменения може да стане най-добрата политика за развитие, за инвестиции, за целия Европейски съюз. И от няколко години от четири по-точно обсъждаме а, е, тази политика и а, е, виждаме, че има а, е, а, предимства именно такава политика, която да ни обедини да а, ни доведе до а, изпълнение на целите на стратегия 2020 година. В Польша, например, се е, провеждат много ефективни политики, но всъщност именно политиката на сближаване е, е най-добър пример за такава политика и Полша иллюстрира правилното е, прилагане на тези мерки. Но тази политика трябва да обхване всички територии, може би. Имаме данни за резултатите от политиката на сближаване в други държави. Немската и френската економика, например, ни дават такива примери и ние наистина трябва да продължим дискусията за бъдещето на политиката на Да, зная, че сте много заета и затова трябва да тръгнете. Много ви благодаря, че отделихте внимание. Да благодарим словаци на госпожа министъра, преди да тръгне. А и към вас имам същия въпрос. Стръмен байер трябваше да се изкачи, за да се стигне до сегашното състояние на политиката. И може да се каже, че това, което направихте е и еволюционно, постепенно и революционно. Нямахме много време. Права сте, може би две години или по-малко, но можахме да стъпим върху всичко, което беше постигнато по времето, когато Данута Хюбнер беше комисар. Изключително важно беше да осъществим прехода и да постигнем целенасочено заделяне на средства ясно трябва да заявим своята убеденост, че регионалната политика трябва да се разглежда като инвестиционна политика, да се инвестира в хората, в регионите, в много по-голяма степен, отколкото преди. Целта е ясно очертана. Предвидели сме разнообразни мерки за постигането и съчетаването на целенасоченост и гъвкаво, за което говорих преди малко, и различни инструменти за разширяване на партньорството. Всички те наблягат на партньорската структура на сътрудничеството ни. За мен това е една еволюция в полза на Европа. Благодаря, госпожо Хюбнер. Вие започнахте този процес, както сега чухме. Е, вие го подкрепяте. Как се чувствате сега, отстоявайки принципите на политиката за всички региони в цяла Европа? Удовлетворена ли сте, е, че е, се стигна до тези преговори? Може би тези, които отдавна работят, помнят, че най-голямата ни битка беше политиката да се запази за всички региони на Европа. Независимо от становищата на някои държави членки, оцеля това виждане – Иначе, ако а, тази политика а, бъде а, ограничена само до най-бедните региони, тя ще се превърне в а, благотворително раздаване на помощи, което няма да постигне реалната цел за регионално развитие. 7 години сме се борили за всички, което в никакъв случай не означава, че ние пренебрегваме по-изостаналите, по-бедните региони. Просто е важно да се използват локомотивите, най-могъщите, особено в областта на иновациите, на познанията и технологиите, защото само мощният локомотив може да изтегли композицията от вагони на регионите, които се нуждаят от тази политика, за да бъдат изтеглени напред. Особено се гордея, че тръгваме пак в посоката, която подехме 2006 година. Силно насочена към мобилизиране на потенциала за развитие на всеки регион. Това е политика, която трябва да преследваме в глобален контекст. Госпожо Бресо, вие говорихте много положително, с едно е, изключение. Ще се върнем в следващия тематичен раздел тук. Как... Вашата реакция към предложенията е много положителна. Изненадани ли сте, е, приятно изненадани от това, което е постигнато? Не, разбира се, че не. Мисля, че заедно свършихме добра работа с парламента и с комитета на регионите, за да постигнем днешните резултати. Не съм изненадана. Новата категория региони в преход е много полезна за голяма част от нашите региони и съм напълно съгласна, че ни трябва силна инвестиционна политика. С надежда пристъпихме в началото и се надяваме, че накрая ще имаме успешни проекти. Благодаря и сега първата ни конкретна тема ще се съсредоточим върху Европа 2020 година и за да се въведе темата, нека да видим първия видеоматериал за бенефициент на местно равнище. Надявам се, че може да го пуснете. Ik ben Wim Kuiper, ben 68 jaar en ik woon in Amsterdam. Ik ben getrouwd met Mary. Een aantal maanden geleden kregen we een uh, stencil thuis over de... Преди няколко месеца получихме една реклама за проект. Инсталирахме един чип в електромера и по този начин можем да контролираме какво ни е потреблението на енергоенергия. Електроенергия. Установихме, че най-много ток харчат пералната и сушилната. Също така и помпата за вода И всъщност Европейският съюз подпомогна финансирането на този проект. Това е нещо твърде положително и аз искам да продължи да се развива тази идея. Uh, Ето, виждате много практичен пример на това какво представлява една от тематичните области е, по силата на новото предложение енергийна ефективност. Виждате как европейското финансиране се използва конкретно за да се постигне тази цел. Сега, първо ще дам думата на тези, които вече са поискали да се изкажат за кратки коментари или за въпрос към нашите гости тук на трибуната. След това ще дам думата на гостите, за да отговорят. Първо, Думата има господин Валкарсел Сизо, който е първи заместник председател на Комитета на регионите и представител на Испански регион. Благодаря госпожо председател, е, госпожо Хъбнер, господин Хан. Мисля, че тази инициатива е много полезна, много добра за нашите граждани, за регионите на Европа и за всички, които правят интерес към политиката на сближаване. Доколкото знам, Комисията и Европейския парламент е, ни подкрепят е, в Комитета на регионите по тази политика. Те разчитат на местните власти, когато става въпрос за изпълнението на стратегията е, Европейски съюз 2020 година. Превода май не работи на някои езици. Моля, продължете, извинявам се. Та, казвах аз, че установяваме, че Европейския парламент и Европейската комисия отделят огромно значение на местните и регионални органи на вас, особено, що се отнася до прилагането на стратегията 2020 година. Но не трябва да се отклоняваме от целите на договора, а именно развитие на сближаването териториално, економическо, социално, и а, акцента е поставен отгоре надолу и а, а, за следващите финансови рамки след 2013 година Комисията ни казва, че трябва да се съобрази бюджета с, както и политиката на сближаване, с тези цели – Така че трябва да се използва а, като основен инструмент инвестициите в регионите. Да се установи връзка. А, да, сега ще приключа моето изказване. А, трябва да се установи пряка връзка между регионалната политика и целите на Европа 2020 година – може да се използва тази политика като трамплин за развитие в бъдеще. Много ви благодаря. Следващия оратор е господин Мишел Делбар, кмет на Дюнкерк във Франция и председател на Комисията по регионално развитие в Комитета на регионите. Заповядайте. Госпожо председател, дами и господа, аз подкрепям всичко, което чух, откакто съм седя тук на това място. Съгласен съм с всичко, което се каза по политиката на сближаване. Съгласен съм и с речта, произнесена в Европарламента от председателя Барозо преди две седмици. Повече е, стимули, по-малко рационализации, всичко това се вписва в здравия разум но винаги има нещо дребно, малко камъче, което може да пробърне колата. Съжалявам, че посланието на председателя Берозо е отслабено, така да се каже, от факта, че комисията като че ли е приела противно на становището на Комитета на регионите и може би и на парламента идеята на госпожа Меркел и на господин Саркози – да се окачи някакъв дамоклев меч над регионите и да бъдат те заплашвани с прекратяване на отпускане на структурни фондове на тези държави членки, които няма да спазят или които биха нарушили пакта за стабилност. И с какво подобна мярка работи за политиката на сближаване – според мен напълно противоречи на тази политика. Признавам също така, че комисията се е, е постарала да избегне рационализирането на политиката на сближаване. И факта, е, че са въведени е, региони в преход и другите подобни мерки, всичко това е в правилна посока. Но защо под предлог, е, че се прилага стратегията 2020, програмата на тези е, е, действия, които могат да бъдат финансирани от фонда ФЕДЕР, ще бъде е, значително съкратен списъка от тези дейности. Защо Брюксел винаги смята, че знае повече от местните регионални власти, кое е по-добро за тях, за техния растеж и за тях политика на сближаване. И последната ми а, бележка, защото сме тук да задаваме въпроси. Задавам си въпрос, доколко е полезно предложението на комисията да изнесе и извън политиката на сближаване и многостепенната схема 50 милиарда евро в полза на а, програмата Connecting Europe. Според мен комисията поема а, по пътя на е, разрушаване на една а, такава политика на сближаване. А, наистина, да. Благодаря много, каза председателката. Просто трябва да се спазва време. Моята цел обаче и задача е да гарантирам, че други хора ще могат да се изкажат, че ще има време за отговорите, така че е, тъй като му помолиха да бъда стрикна, такава и ще бъда. Сега Михаел Шнайдер, генерален секретар на Саксония Анхалт и председател на групата на НП в Комитета на регионите. Заповядайте. E Благодаря. Като председател на групата на НП в Комитета на регионите, искам да приветствам комисаря Хан и комисарката за многогодишната финансова рамка, пакета, регламенти. Мисля, че наистина открехвате врата за бъдещето на Европа. И тези, които в миналото са проследили как се развива политиката на сближаване, знаят колко трудности има по пътя, има мнения за и против. Надяваме се, че в бъдеще ще се спазят новите цели на тази политика. Но преди да критикуваме някои аспекти, смятам, че е изключително важно да ви благодарим, защото наистина доказвате, че вие сте истинските приятели на Комитета на регионите. Защото политиката на сближаване е, се прилага именно в регионите. И винаги сме подкрепили ние в Комитета на регионите стратегията 2020 година – развихме идеята за териториалните пактове, участието на общините и регионите в прилагането на стратегията. Винаги сме били за това, но четейки предложенията, виждаме, че като че ли малко сме се престарали и сме жертва на собствените си успехи. Няма достатъчно инструменти в стратегията 2020 година, защото политиката на сближаване има дългосрочни цели. Е, многоизмерна е тази политика и е, приема интегриран подход. Но ще продължим да обсъждаме тези въпроси в Комитета на регионите. Имаме становища и ще работим в един конструктивен дух. Но днес е, знаем, че това е бъдещето на Европа, политиката на сближаване. Благодаря. Барбара Шварц, е, регионален министр по социални и семейни въпроси в Долна Австрия. Благодаря. По отношение на предизвикателствата и приоритетите, определени от Европейската комисия във връзка с стратегията Европейска съюз 2020 година, всички тези теми са много важни. Иновации, научна дейност, развойна дейност, енергетика и така нататък. Ние сме съгласни с тези цели и ги подкрепяме. Нека да добавя няколко идеи тук. Когато става въпрос за минималните средства, които се заделят за различните приоритети, нека да се опитаме да установим някакво равновесие. Освен това, да проучим кои проекти всъщност са осъществими на практика, за да може да се създадат условия за компаниите в различните региони да действат както трябва. Някои региони могат да предоставят добри условия за научна дейност, други нямат такива възможности и те ще изостанат. По отношение на иновациите, аз смятам, че трябва да се определи е, какво всъщност са иновациите по-добре. Има иновации в производствения процес, но има иновации в туризма и те също трябва да получат финансиране. Освен това трябва да говорим за регионална диференциация, защото регионите са толкова многообразни, че е, всички те трябва да бъдат отчетени. И когато става въпрос за инвестиции, е, Европейския фонд за регионално развитие трябва да подкрепя малките и средните предприятия, По-големите компании също трябва да имат достъп до финансиране, защото те също създават работни места. Много често големите предприятия са водещите производители, е, водещите създаващи БВП, а малките и средните предприятия просто ги е, подкрепят, захранват с е, суровини, ресурси и така нататък, така че това трябва да бъде отчетено. По отношение на прилагането на принципа на условността. Проявявам сериозен скептицизъм в една силно федеративна държава като Австрия, това ще е сериозен проблем, трудно постижимо. Може да се стигне до там, че някои региони да бъдат обвинени за провалите на политиката на национален мащаб, просто защото те не са успели или не са поискали да приложат а, тези политики. И а, накрая това упростяване трябва да помогне на а, регионите като цяло. Сега а, представителя на Тюрингия в Германия. Заповядайте. Благодаря. Госпожо председател, Прекъсва председателката. Е, не мога да видя къде седите. Да, в средата там. Не можах да видя. Да, благодаря. Сега всичко наред ли е? Добре. Благодаря, е, госпожо председател. Аз е, представлявам една от новите провинции в Германия. Искам да се възползвам от дадената ми възможност и да благодаря на комисария Хан за демонстрираната солидарност спрямо нас в последните две десетилетия. В Тюрингия сме получили повече от 8 милиарда евро от 90-та година насам по структурните фондове. Това е една стабилна, разумна инвестиция за нашата общност като цяло. Поне според мен. С оглед на економическата и финансовата криза и всички дебати, които в момента се водят, е, трябва да подчертая, че нашата общност, европейската общност инвестира в регионите на бившата ГДР. Ние ценим високо ролята на Европейския парламент, на националните парламенти, Кризата обаче влуши положението. Имаме нужда от повече Европа. Не може да оставим регионите да вървят сами. И както каза комисария Хан, трябва да инвестираме повече в човешкия ресурс. Тези разисквания са много важни и мисля, че кохезионната политика е в добри ръце е, за своето бъдеще. Надявам се, че ще успеете в европейския проект. Преди да продължим, има ли други коментари и въпроси? Заповядайте. Моля да се представите и да кажете кого представяте. Моля ви да сте кратък. Извинявам се, че ви прекъсвам, тъй като има излъчване по интернет на живо. Бихте ли си справили, за да може камерите да видят къде сте? Заповядайте. Франс. Е, от Франция съм. Радвам се, е, че вие е, приехте тези е, е, зони в преход и знам, че се борихте за това. Но не чух нищо за планинските местности, планинските региони. А в е, Лисабонския договор се говори за островни и планински региони. А, а, имате, смятате ли да се предвидят съответните средства и за планинските региони в рамките на политиката на сближаване. Да, комисаря ще отговори след е, малко. Някои от членовете на парламента искат ли да се изкажат тук? Yes, please. Благодаря, аз съм член на Европейския парламент, но също така от 16 години работя по въпросите на местната политика и регионалната политика от 10 години. Имам личен интерес и натрупам богат опит в тази посока и за това искам да благодаря на комисаря защото той работи много добре с парламентарната комисия по регионалната политика. Той е наш отличен партньор, а това е много важно. Искам да добавя, че и комитетът на регионите предложил новата категория региони в преход и им благодаря за всичко, което направиха. Не бихме могли без тях да стигнем до тук. Фондовете трябва да сътрудничат повече от когато и да е било. Видяхме видеоматериала и ни показа какво означава за хората по места политиката. Интелигентните електромери са много важен проект. И ми се струва, че един регионален проект не би трябвало да страда от обвинения в корупция или подозрения за злоупотреба на национално равнище. Говорим за солидарност, за проекти по политиката за сближаване, които трябва да я проявят. Благодаря. Аз съм член на парламентарната комисия по регионалните въпроси и съм убеден, че регионалната политика може да ни помогне да се изтръгнем от много трудният период, който преживяваме в Европейския съюз в момента. Имаме конкурентен и структурен дисбаланс – между регионите в Европейския съюз. В период на проблеми с инвестициите, с ликвидността, държавите членки са силно затруднени да насърчават растежа, а банките да финансират проекти. Ето защо европейските фондове а, могат да бъдат много ценно средство за бъдещия растеж в Европа. Достъпът до тях става по-важен от всякога. Политиката на сближаване е важен инструмент в държавите членки. Нужно ни е увеличение от 10% в тази сфера. Някои държави членки предела за съфинансиране трябваше да бъде 85%, а сега за някой от тях имаме и едно завишение с 10%. Не разбирам защо пакта за стабилност и растеж трябва да лишава някои региони от структурна и финансова помощ, която е крайно необходима за тях – излиза, че ще има автоматично санкциониране на регионите, което е против духа ни. В следващия раздел ще говорим за по-добрите резултати и там за условията вътрешни и външни, за упростяването ще говорим по-подробно. Тук е добре да насочим вниманието си към връзката с стратегията Европа 2020. Шон Кели искаше думата, но не виждам в залата къде е. След това още един оратор и после ще чуем отговорите. Благодаря. Много ми е приятно, че съм тук и че и комисията, и парламента, и съвета са представени тук. Но ние се нуждаем от повече равноправие в Европа, а то се постига чрез политиката на сближаване. И имаме многобройни примери за успешни проекти в рамките на тази политика. Ето защо много ми хареса видеоматериала с гражданина, който имаше не само впечатляващи мустаци, но и разказа за е, едно чудесно постижение, което наистина води до промяна в живота му. Това показва какви са предимствата от е, политиката за сближаване за бъдещето на Европа. Успехът на е, политиката зависи от въвеждането на категорията региони. В преход може би и кризата продиктува оформянето на тази нова категория. Ще ви помоля да коментирате каква е връзката между него и стратегията Европа 2020 година и какви ще са последиците за кохезионната политика. Благодаря. Благодаря. Трябва вече да дам думата на а, ораторите, за да отговорят на много натрупалите се въпроси с молба за условията да говорим в следващия раздел. Думата гъвкавост беше използвана многократно. Европа 2020, намаляване на средствата, урязване, дисбаланс и диференциация между регионите. Въпросът опира до следното. Когато политиката на сближаване се съобразява с с стратегията Европа 2020 година, тя не стига ли твърде далеч? Не почва ли да предписва на бенефициентите твърде много? Заповядайте. Е, е Благодаря. Да, това наистина е сложен въпрос. но ние наистина много държим на него. Стратегията Европа 2020 година, която напълно подкрепяме, е съгласни сме, подкрепяме и това тя да бъде в центъра на политиката на сближаване, но има опасност да се превърне в нещо с прекалено задължителен характер – а, да не забравяме, че съвсем ясно са определени и целите на политиката на сближаване. И ако а, се а, вкарат те в прекалено строги рамки, могат да възникнат проблеми. Ако а, успеем да включим регионите в а, определението на договор още в самото начало, тогава проекта на региона може да се съобрази с стратегията Европа 2020 година, като се отчитат териториалните специфики. Така че тези териториални пактове трябва да се запазят и да се превърнат в реалност и тогава ще могат да се ближат двете политики. Госпожо Хъбнер, виждате ли тези споразумения като ключов фактор за постигането на стабилност? Нека да кажа, че гъвкавостта обикновено означава изключение от правилото, така че имаме нужда от нещо подобно, което става въпрос за сложни правила. Това всъщност е и проблема за онези, които предлагат тази нормативна рамка. Това предизвикателство съществуваше преди 5 години и сега се появява отново. Това равновесие между сложност и гъвкавост е нещо много крехко. Териториалната специфичност трябва да се обвърже с европейското измерение. И както каза и комисаря, много трудно се установява равновесието между общите европейски цели, е, в този случай стратегията ЕС 2020 година и специфичните характеристики на отделните региони. Нека да кажа, че не става въпрос само за процес отгоре надолу. Трябва да се поемат инициативи отдолу нагоре местното равнище трябва да е готово да определя стратегиите, е, ценностите, с които разполага и е, да види как може те да бъдат обвързани с европейските цели, с европейските приоритети. Така че трябва да вървим и в двата посока, е, двете посоки, отгоре надолу и отдолу нагоре за да се установи равновесието. И както каза Мерцедес Бресо, това трябва да стане чрез това споразумение. Извинявам се. Основният въпрос гъвкавост в противовес на стриктен характер, какво ще кажете вие? Какво ще кажете най-вече за регионите в преход? Имаше много въпроси свързани с тази тема. Ще говоря на немски. По отношение на преходните зони и стратегията Европа 2020 година, Днес повече от 90% в рамките на регионалната политика попадат сред приоритетите на стратегията 2020. Така че не сме изобретили колелото. Трябва да се спази принципа на интегрирания подход и същевременно да имаме един целенасочен тематичен подход по е, специфичните аспекти. Ако ви кажа развитие на малките и средни предприятия, е, това е, и иновации трябва да се схване в един по-общ аспект иновациите във всяка една сфера. Ако говорим за енергийна ефективност и енергоспестяване, това е една твърде широка тема. Налага се да се а, прецизират а, нещата. И не трябва да се смята, че някои проекти няма да бъдат обхванати. Подходът трябва да е интегриран и е, трябва е, целите да бъдат е, ясни е, и да се вписват в целите на стратегия 2020 година. Мисля, че Лисабонската стратегия е, ни позволи да извлечем, да извлечем много полуки е, и Проблемът за европейс, при европейските цели се, не винаги имаме а, пряка връзка. Ако в Румъния процента е 20%, а, в Швеция 4% за иновации, а, всъщност имаме само 3%. Важното е тези страни да имат реалистични цели – и е, е, да се стигне до този е, процент 3%, когато се обединят всички цели на регионално и национално ниво. И всъщност ние преустроихме финансовата архитектура и в периода, бъдещия период за финансиране – ще има е, по-малко е, по-слабо развити е, региони. 84 сега са тези региони и те ще се свият до 68 и трябва да има по малък пропаст между регионите в преход и слабо развитите региони. Още нещо искам да добавя което ще иллюстрира по-добре преходния период, преходните зони. Това не е нещо, което е завинаги. Тази мярка има преходен характер. 53% е средния брутен продукт, а 62% за слабо развитите региони. Да речем, 75% е този процент за Швеция, 80, към 85% е за преходните зони. Но важно е заетостта, процента на заетост. Спрямо възможната е, цифра. За най-развитите региони това е 73%. 64 за другите. Така че 10%, 10 пункта разлика има. И а, е, ние се нуждаем от тази нова категория, за да се е, настигнат другите региони. Благодаря. Ще преминем към следващия раздел след малко, но преди това Искам да спомена наградите, учредени от комисията през 2008 година. Наградата 2013 година ще бъде обявена в рамките на дните на отворени врати. Три от категориите са ясно свързани с целите на Европа 2020, а именно интелигентен растеж, е, устойчив растеж, е, приобщаващ растеж е, и другите категории са свързани с следващите раздели. Април е крайния срок за подаването на кандидатурите, но ще видите това в страницата ни в интернет. Втората ни тема е по-добри резултати. Комисарят Хан в изказването си наблегна колко важно е политиката да доведе до конкретни резултати. И мисля, че е, някои от е, ораторите засегнаха същия въпрос, но нека първо да видим видеоматериала. Я Казвам се Амал Асам и съм от Кюрдистан в Ирак. Живея в Швеция 21 години вече в град Катрине Холм. Имах идея, мислех си, че трябва да я реализирам с микрофинансирането, което предоставя Европейския съюз. Получих помощта и започнах да работя преди година. В началото, когато в Швеция човек иска да открие фирма, има много документи, които трябва да се попълнят в Швеция. Аз получих помощ за това какво трябва да се направи, към кого трябва да се обърна. Когато започнах нещата не вървяха чак толкова добре, но откакто мина вече една година, оборота се увеличи два пъти. Okay. So Uh, Добре, е, чухме как Амал е получила помощ от фонда, за да започне работата си. И спомена и сложните е, изисквания. Това е ясния въпрос. Няколко души са се записали предварително, но ще има възможност и от залата спонтанно се задават въпроси член на групата АЛДЕ в Комитета на регионите Фло Лукас. Да, трябваше 2005 година. Но ако искаме да продължим и занапред с политиката на сближаване, ние трябва да видим усилията си. Господин комисар, вие сте прав политиката на сближаване трябва да е политика на инвестиране, а не на харчене. И а, това виждаме а, в а, по-заможните и по-бедните региони. Трябва да е насочена към потребностите. Иначе ще бъде разпиляна политиката. И ще ви дам няколко примера. В Мърсисайд се използваха между 2000 и 2006 година целеви средства от фонда за инвестиции в предприятия. Фондът продължава да предоставя средства на много местни фирми и ще продължи така. В Мърсисайд спасихме 54 000 работни места, 15 000 предприятия, 300 хиляди души бяха обучените да работят в различни сектори. Нито една друга политика не може да постигне толкова. И още нещо по темата ни. Хората по места трябва да участват активно. Диктуването на тази политика от национално равнище не е целесообразна, защото там не познават начина на работа и предпочитанията на хората по места. Приветствам резервния фонд в размер на 5%, който да се разпределя накрая сред онези, които са инвестирали в съживяване и растеж. Тези общини трябва да участват в разработването на програмите. В противен случай сме обречени на неуспех подходът трябва да бъде не отгоре надолу само, а и отдолу нагоре. И най-сетне макроекономическите условия. Мога да разбера логиката на предложението. Разбирам, че и в миналото имахме обвързване с условия, например заделяне на 5% като резерв и при неизпълнение на задачите а, не се използват тези средства. Моркова и тоягата. Сега обаче имаме само тояга, не виждам моркова. При а, макроекономическите изисквания не може да се работи иначе, освен с един кодекс а, на добра практика. Проведох многобройни разговори по темата. За сега няма ясен механизъм как гражданите и регионите ще участват в разработването на а, проектите и ще бъде много хубаво, ако обясните как местните и регионалните власти ще участват и дали това ще бъде изискване на комисията за отпускане на средства. Благодаря. Ежи заяката Кмет на Люблин, ако е, произнасям неправилно името, много се извинявам. Благодаря, е, госпожо е, председател. Всъщност, вашето представяне беше най-доброто, което съм чувал за себе си в живота си. Благодаря. Госпожи и господа, нека да кажа няколко думи накратко относно е, някои от е, основните принципи. Кохезионната политика беше създадена за да намали е, пропаста в развитието на градовете и регионите. Не забравяйте, че дори в рамките на един регион може да има големи разлики в развитието. И ето защо мерки от кохезионната политика са необходими да се намали различието в рамките на един регион. В нашите региони имаме много стабилни градове, мегаполиси, а близо до тях има зони с много по-ниска степен на развитие. Тези аспекти на кохезионната политика не трябва да бъдат забравени. Нека да дам един а, пример. Повечето полски региони се справят добре. Един от а, нашите региони скоро ще стане регион в преход и въпреки това остава много работа. Така че си мисля, че си заслужава да се върна към това, което казах в началото и да ви напомня каква беше първоначалната идея на кохизионната политика. Може би тя трябва да бъде управлявана по-добре, за да създава по-добри резултати. Трябва тази политика да стане по-достъпна, да бъде по-надежна. Изпълнението и Контрола трябва да създават реална полза. Кохезионната политика въобще трябва да е достъпна. Трябва да е по-приспособена към други европейски политики. Знам, че няма да ми дадете кой знае колко време, госпожо председател, но нека съвсем накратко да поговоря и по тези условия. Чухме вече много от присъстващите да се изказват по тази тема. Сега не е времето да се налагат санкции за онова, което правителствата не са свършили както трябва, защото ще пострадат всъщност бедните региони. Кохезионната политика дава възможност на най-бедните региони да подобрят своя растеж и конкурентна способност. Благодаря. Има ли други коментари и въпроси? Ще дам думата на комисаря. Естествено, ще трябва да обсъдим тези макроекономически условия. Ще дам първо думата на вас, тъй като повечето критики бяха отправени към вас. Има ли други коментари или въпроси по, по темата по-добри резултати? Как можем да направим кохезионната политика по-ефективна, по-приспособена? създаваща реална полза. Заповядайте пред мен тук. Имате думата. Това председателча. Благодаря за думата, госпожо председател. Аз се казвам Иван Жагар и съм част от словенската делегация. Вярно е, че политиката на сближаване изигра важна роля в Словения в хода на нашето развитие. Нека да изтъкна обаче, че различните страни разполагат с различни системи. В тази връзка искам да подчертая, че трябва да се търси равновесието между големите проекти. Нека да не забравяме обаче и малките проекти, които засягат голям брой хора и подобряват живота на голям брой хора в отделни региони. Имам един въпрос или по-скоро една идея, която искам да развия. Вече споменахте какъв процент от БВП на различните страни отделят за инвестиции. Това не е проблем на Европейския съюз, това е проблем на правителствата в държавите членки. Всъщност, системата е твърде закостеняла. Вярно е, че има подобрение, развитие, но аз смятам, че разликите между отделните региони могат да се предпишат на, на недоброто функциониране на системата до сега. Благодаря, господин Господин комисар, чухте различните реакции. Е, госпожа Бресо ще има възможност да се изкаже. Основният въпрос е тук защо да наказваме регионите заради правителствата в държавите членки, как да помогне на местните економии, които в момента се борят с кризата. Флок Лукас спомена за тоягите, за възможностите за санкции, а, а за липсата на твърде малко стимули да се действа. Това общо беше тона на изказванията. Първо ще дам думата на комисаря, след това на госпожа Брес. Благодаря ви. Не искам да разсея едно неправилно мнение че ни се диктува от държавите членки, а комисията изпълнява. Но по отношение на макроусловията беше направено подобно искане от една държава членка. И ние всъщност не приемаме предложенията в оригиналния им вид. Понякога се предполага, че някои предложения се правят от 26 държави, но това не е така. Но това, което се предлага от 27 държави членки, се прилага. Именно това се прилага. И всъщност намерихме решение разумно, и за разлика от еврозоната, сега имаме а, инструмент, който се прилага за 27-те държави членки. По отношение на регионите, има компромисен текст, резултат от дълги преговори и такъв текст не е много ясен, не е много четлив. Но дори това да е така, е ясно, че ако трябва да се приложи този член, а такъв текст има от самото създаване на Кохезионния фонд, има такава разпоредба, но всъщност тя никога не се е прилагала. Не защото не сме посмели да я използваме, просто не е имало подходящ случай да бъде приложено това правило, тази разпоредба. Тя казва, че ако е, има държава членка с изключителни дефицити, не са постигнали целите за растеж, тогава комисията може да направи, трябва да направи предложение по е, мерките, които трябва да се предприемат, за да се е, отстрани, да се отстранят тези недостатъци. И когато държавите членки приемат тези предложения, и е, правят съответните, полагат съответните усилия, тогава не се стига до прилагане на такива мерки. Защото тези мерки е, целят да се е, промени ситуацията и да се е, тръгне отново по правилния път. Това е предназначението на този инструмент но само ако държавите членки постоянно отхвърлят мерките, които им се предлагат и не прилагат тези програми, които им се предлагат, тогава ще има санкциониращ механизъм. Прилагането е, ще се извърши пропорционално. Е, особено в държавите членки и регионите е, с силна автономност по силата на Конституцията им. Не всички програми ще бъдат обект на санкции. Някои индивидуални програми, като се спазва принципа за пропорционалност, що се отнася до санкцията. Много не ми допада термина санкция. Какво ще кажете за това, че има твърде много санкции, а стимулите са много малко? Uh, да, през цялото време дискусията се дърпа към тоягите и не се поглежда към морковите. Ако се изразя образно. 95%, които се съдържат в предложението, се приемат изцяло от аудиторията. Никой е, не казва една добра дума за тези 95% и всички се нахвърлят на оставащите 5%. Трябва да се гледа на нещата цялостно. Мишел Делабар е, спомена дамоклевия меч. Когато описваше санкциите, комисарят отрече това е, да е точно така. Смятате ли, че ефективността на политиката на сближаване се влияе от общата економическа среда? Не бива да се използва едно действие като претекст за санкциониране на друго. Да продължа логиката на вашите размишления ще означава а, да заключим политиката на сближаване и да се разотидем по домовете си, защото економическото положение е лошо. Мисля, че не такава е логиката, а и комисарят едва ли ще се изненада от онова, което ще кажа. Е, винаги съм била против този подход и продължавам да съм против него. Нека да започнем с правните основания Фонда за сближаване е създаден с цел да е, сближи е, страните, да ги доближи до изискванията на економическия и валутния съюз, нещо съвършенно различно от е, регионалното развитие. На второ място не виждам логиката да се санкционира с инструментариума на една политика за лоши резултати, постигнати от друга политика. Също така смятам, че противно на здравия разум и логиката е да е, даваме за пример Гърция. Гърция е, получава помощ от структурните фондове, е, полага големи усилия да преодолее положението. Мисля, че няма логика тук. Многобройни са аргументите в е, винаги оживената дискусия по тази тема. Трудно е да се прецени какъв ще е резултатът, но според мен не трябва да претеглим всички плюсове и минуси в рамките на политиката за сближаване имаме една поредица от санкции, която стига до връщане на средства на бюджета на Европейския съюз. Благодаря, госпожо Бресо. Искаме и вашето мнение да чуем за макроекономическите изисквания. Пак ви връщам към сравнението с моркова и тоягата. Според вас, кое е по-действено? Моркова или тоягата? 95% не е никак малък морков. Как... Мисля, че нещата добре върват, когато върват в комбинация и тоягата и моркова. Но не в това е въпросът. А, всъщност не е тази институция, която трябва а, търпи ударите на тоягата. Това, което искам да отбележа, е, че политиката на сближаване е политик, дългосрочна политика на инвестиции. Е, и дава възможност на държавите, да, но най-вече на регионите, да изготвят дългосрочно инвестиционни политики. И 65% от инвестициите в Европа с публични средства се извършват в регионите е, и само 75% от дълга се отнася до регионите. И а, не а, наистина даваме си сметка, че с този меч над главата не можем да работим добре. Защото тези, които ще инвестират заедно с нас, трябва да са наясно, че ще започнат дълъг процес, а няма да са сигурни, че ще получат накрая парите. Искам да добавя нещо, е, че е, Лисабонския договор ни е, гарантира принципа за субсидиарност на нас, Комитета на регионите и възможността да се съзира съда. И ние проучихме въпроса, защото наистина не тази институция, която трябва се гледа под лупа и може да се сезира съда за нарушаване на принципа на субсидиарност и дори на пропорционалност. Защото, да, наистина трябва да се санкционира региона, който неправилно е освоил средствата, но ние искаме това в зависимост от постигните резултати, но не е възможно да наказваме някой, който не носи отговорност. И когато се казва, че ако са задлъжнели регионите, не спазват пакта за стабилност, да, съгласна съм, но във всички региони се вижда, че когато дългосрочните инвестиции изведнъж са прекратени и спират, не можем да говорим за политика на растеж. И това е проблемът, който стои пред нас. Да се създаде допълнителна грижа за инвеститорите, които и без друго срещат сериозни затруднения. Госпожи и господа, няма днес и тук да решим този проблем. Много трудни и продължителни ще бъдат разговорите. Нека да продължим с третия тематичен раздел географията. Министър Бянковска подчерта значението на географското измерение в стратегиите за развитие и обясни защо то заема важно място в редица предложения. Нека да видим последния видеоматериал преди да започнем дискусията. Ласло Шабо, митничар. Казвам се Ласло Сабо, митничар съм. Работя в Мохач, Унгария. Отговаряме за контрола на пътниците и стоките по река Дунав. Според мен, благодарение на изпълнените проекти, работим при по-добри условия електронната карта ни помага да подготвим работата си, следейки идващите кораби. Подобрява се и наблюдението по реката и подводното наблюдение. По границата с Сърбия, Унгария и Харватия можем да работим още по-ефикасно. Okay. So there we have it. Um, one of the things... И така. Елемент на новия законодателен пакет е засилването на а, териториалните връзки, така както го виждаме в Балтийския регион. Първо давам думата на се предварително кмета на Атина. Заповядайте. Google Ακούγομαι. Okay. Κυρίες και κύριοι, παρόλο που όλοι σχεδόν οι προηγούμενοι... Госпожи и господа, повечето от преждеговорившите са от страни, които не страдат толкова тежко от кризата, но изразиха своята солидарност с местните и регионалните власти на онези държави, които трябва да се борят с онова, което аз наричам почти екзистенциална криза. Тук на широко се обсъдиха макроекономическите изисквания, които трябва да се спазват. И тъй като многократно се споменаха моркова и тоягата, позволете ми да кажа няколко думи все пак за моркова, за стимулите. В градските райони общата географска рамка има голямо значение за политиката за сближаване. Не бива да мислим в традиционната ос север-юг, изток-запад или нетни платци, нетни бенефициенти. Второто географско или териториално измерение на политиката за сближаване обръща особено внимание на онези особености и онези решения, които най-подходящо могат да бъдат намерени на съответното ниво на управление чрез новаторски подход. Разбира се, градските райони, както се подчертава и от Европейската комисия, са много амбициозни. И се надявам, че Европейската комисия ще успее да прокара своите амбициозни цели. и да упражни пълноценно своите правомощия при изпълнението на политиката. Много влияе политиката върху градовете. Обществения транспорт, енергийната политика, околната среда. Необходимо ни е устойчиво развитие на промишлеността, естествено, но предизвикателство е много голямо. В статистиката е, четем сухи числа за БВП, проценти, но в градските региони има една друга истина, която прозира чрез други показатели, а не чрез БВП. Кризата засяга преди всичко гражданите в градските региони и чак след това селските. Надяваме се на един хоризонтален подход. Ако погледнем 11-те приоритета на Европейската комисия, определението градски е използвано 11 пъти. Когато се говори за околна среда, бедност, устойчиво развитие и така нататък. Предоставянето на субсидии и други средства за развитието на градските райони от тук има много голямо значение. Въпросът е обаче как всички тези инициативи ще бъдат е, реализирани в конкретни резултати. Имаме различни инициативи. Инициативата на а, е, кметовете, а, е, програмата Интеррег – третата и част по-конкретно и редица други. И защо се определя максимален предел при положение, че иновациите са само 0,2%? Да, нека да чуем представителя на а, провинция Венеция Джулия. Сеньори, репрезенто... Господин докладчик, дами и господа, аз а, а, представлявам Министерството на а, образованието и изследва, изследванията в един регион, на гранична зона. Трансграничното сътрудничество наистина е част от нашото ДНК. И ние спазваме един диалог с бившите източни държави, включително и по време на студената война. Всички предизвикателства могат да бъдат решени заедно, но перспективите до 2020 година будат у нас значителна тревога. Политиката на сближаване имаше огромно значение в нашия регион за конкурентоспособността. Но ние сме за гъвкавост, за адаптиране на териториалните политики. Едно включващо действие и така, че да се квалифицира наистина човешкия капитал. Това според нас трябва да бъде приоритет. Ние сме удовлетворени от предложението на Комисията за спазване на целите за конкурентоспособност след 2013 година, както и централната роля, която се отдава на териториалното сътрудничество. Искаме да установим връзки с университетите – защото а, е, това може да бъде от голямо положително значение за териториите, за регионите, особено в трансграничните райони. А, е, имам предвид а, е, Дунавската, Адриатическата мрежа, където има наистина потенциал за такова сътрудничество може в нашето представителство в Брюксел да се създаде едно такова звено. Ние подкрепяме предложението на комисията. Искам да уверя госпожа Хубнер, че ние ще играем нашата роля за една действителна политика на сближаване, която с нашите съседи, сегашни и бъдещи, да спазим тези цели. Благодаря. Последния оратор Езус Алер, генерален директор в местната власт в Галисия и докладчик по регламента за кохезионната политика. А много е трудно да ви видя в голяма зала като тази. Място 248, добре. Благодаря. Както току-що каза предишния оратор, економическата и финансовата криза не засяга еднакво всички региони на Европейския съюз. Економическото и социално положение в Европа в момента хвърля сянка върху дебата днес след обед. Финансовите проблеми доведоха до това, че трябваше да съкратим бюджетите, да затегнем коланите. Повечето държави членки трябва да се приспособяват към новата економическа ситуация. Нека обаче да кажем, че в това трудно положение регионалните програми и планове стават още по-важни. регионите, в които има териториално сближаване, могат да се похвалят с едно демократично сближаване. А това е важно не само по отношение на инвестициите, но и по отношение на разходите. В стратегията Европейски съюз 2020 година ще ни помогне да имаме трансгранично сътрудничество по един интелигентен начин, ще ни даде възможност да имаме устойчиво развитие, сближаване, да сближим стратегиите си. Мисля, че европейската група за териториално сближаване е важен инструмент за да се гарантира бъдещето сътрудничество и кохезия. Става въпрос за мрежа за диалог и сътрудничество, чрез която ще се споделят най-добри практики между регионите и ще се осъществяват различни проекти за развитие. Тази мрежа ще е полезна по отношение на проектите между регионите. чрез нея ще можем да постигнем економия от мащаба, да работим заедно за изграждане на инфраструктура и в заключение искам да кажа, че благодаря на комисията. Комисията отчете част от препоръките ни в доклада, препоръки на Комитета на регионите по отношение на териториалното сътрудничество и сближаване. Ние сме съгласни и с казаното от председателя Барозо днес след обед. Трябва да се усъвременят инструментите на кохезионната политика и се обръщам към комисар Хан сега, без по-голяма подкрепа за трансграничното сътрудничество, без е, подкрепа от страна на Комисията за междурегионалното сътрудничество няма да се постигне никога това териториално сближаване. Благодаря. Общо взето времето ни изтече. Имате ли някакви неотложни коментари, които искате да направите или да дам думата на нашите е, експерти тук на подиума. Добре, заповядайте. Аз съм от е, провинция Катания. Аз съм е, председател на тази италианска провинция. Искам да благодаря на председателката и на председателката на Комитета на регионите. Отделихте голямо внимание на местните власти на регионите. Комисар Хан чу нашите желания и препоръки, отчете ги и тук не става въпрос само за видеоклиповете, които видяхме. Те бяха много кратки. Има региони, в които се предоставят много средства по структурните фондове, но това а, осъществяване на, на практика, а, това поглъщане на фондовете не е достатъчно добро. Имам един въпрос към комисар Хан. Наскоро комисията като че ли малко се потегли от а, участието си в областта на регионалните фондове. Всичко ще се остави на, на местните власти. Въпросът ми е, комисията ще участва ли в по-голяма степен за бъдеще или ще има нещо като допълнителна роля? Защото когато националните бюджети разполагат с по-малко средства, може би ще трябва комисията да се намеси или е, комисията от друга страна пък е, ще се оттегли от процеса. Много спешни въпроси се повдигнаха днес по отношение на градските райони, мобилността, енергетиката, широколентовите услуги. Тук всички тези области включват участието на комисията. Има ли други неотложни въпроси, преди да дам думата на водещите тук? Преди да приключим, нека да се опитаме да определим някакви приоритети. И нямам предвид само предложения с законодателен характер, а, а по-скоро това как да инвестираме в регионите и градовете, за да се стигне до интелигентен, устойчив, приобщаващ растеж. Това е заглавието на, на днешната ни среща. Как ще направят регионите и градовете е, така, че да се стигне до такъв растеж? Какъв е вашия основен приоритет? Как може градовете и регионите да постигнат своите цели? Какви са основните елементи на пакета за постигане на целите? Госпожа Хюбнер вече каза, че кохезионната политика е политика на изграждане на доверие. Какво ще изгради най-голямо доверие в хората? Първо ще дам думата на госпожа Бресо, след това на комисаря и накрая на госпожа Хюбнер за заключителни бележки. Моля обаче да отговорите и на е, повдигнатите въпроси по тази последна трета тема. Географията е от значение. Благодаря. Да, трудно е да се определи един единствен приоритет. Мисля, че енергийната политика ще бъде нещо с е, централно значение е близките години в политиката за иновации, както и в политиката на сближаване. Но трябва да се отчетат е, и всички ангажименти, поети във връзки с устойчивото развитие и климатичните промени. Мисля, че тук има консенсус, почти единодушен – Много от вас казаха, че е, се налага една а, политика урбанистична. Политиките, които говорят за а, включване и за устойчивост, а, всъщност подчертават колко важни са инвестициите в интелекта, в човешкия ресурс и всичко това се вписва в градската среда. Мисля, че и по това сме съгласни всички. Що се отнася до последната тема, териториалното сближаване и инструментите, които работят за това сближаване, днес се спомена за текстовете от последните години и тази тематика се отчита като изключително важна от местните органи на власт. Това трябва да върви успоредно с упростяването на инструментите. Интересни елементи в предложенията са използването на инструментите, свързани с мрежите, за да се разработят макрорегионални стратегии. Не само Дунавската мрежа, но и други мрежи се разработват. Това също е елемент, който работи за териториалното сътрудничество в Европа. Една а, широка Европа наистина трябва да а, има ясно оформени макрорегиони и наистина географията е изключително важна. Комисар Хан, това вероятно ще е труден въпрос, но ако трябва да изберете едно от вашите предложения, кое е любимото ви? Е, вие всъщност сте един доста смел човек, макроприоритети и микроприоритети. Всъщност и двата вида приоритети са добри. Нека да се опитам да дам отговор на някои въпросите, на които не можах да отговоря. Нашата приятелка Джаки има нелека задача. Няма достатъчно време. Е, мисля си, че можем да се свържем и да дадем отговор, както винаги сме правили. По отношение на планинските региони, винаги е на лице възможността да се кандидатства за финансиране. Някои региони имат по-висока степен на съфинансиране, други по-ниска. Вече имаме такива примери. Това е всъщност и примера за тези конкретни решения, пригодени за различните региони. Целта на кохезионната политика е да придаде видимост на Европа за гражданите. Европейския проект не е проект на процедури по нарушение, законодателни процедури. Това е проект, който трябва да полза за всички в Европа, за да накоплаците в Европа. Предприемането на един цялостен подход по теми като енергетиката ще направи Европа по-видима, ще създаде по-голяма прозрачност. Като цяло ще ни придаде един положителен ореол. Ще дам думата на госпожа Хюбнер за заключителни бележки в днешния семинар. Сега ли искате да кажете кой е вашия приоритет от всички тези теми или е, и след това ще кажете и е, какви са вашите заключителни бележки? Надявам се, че ще ме разберете правилно. Обикновено казваме, парите нямат значение, други неща са по-важни. Но нека не се преструваме, че и в този случай парите нямат значение. Всички от практиката много добре знаят, че за да имаме ефикасни и ефективни инвестиции, трябва да се натрупа една критична маса финансови средства. И не само на европейско равнище. Беше посочено, че малките общини, малките региони може да не разполагат с достатъчно средства да решат проблемите си. Какво зависи от нас? От част от Европейския парламент, от Европейската комисия, от други е да изградим регулаторната рамка. И ние ще се постараем. Ще създадем най-добрата рамка. Но има друго, което не зависи от нас. И то е натрупването на критична маса финансови средства. По такъв начин ще стане ясно, че политиката на сближаване не е само пари, но е и пари. И моля ви се гладко да мога да премина към заключителните си думи of summing up anything that um, eh, you have so wisely uh, said and, and presented. Съвсем ясно бяха посочени а, направленията на работа. Благодаря за а, проявената отговорност и ангажираност а, да работим заедно по дейностите до 2020 година председателството, комисаря Хан, е, ние в парламента не сме сами. Много се радвам, че и заинтересованите страни са тук. Благодаря ви за участието. Растежът ще трябва да дойде отдолу, когато има е, категорична ангажираност на общините, на регионите, на предприятията, на онези, които създават работни места – целта на европейските институции, от друга страна е да не жалим усилия и до края на следващата година да разполагате с необходимата регулаторна рамка, в която ще положите усилия да постигнете поставените от вас самите цели. Разбира се, политиката трябва да се стреми да преодолява предизвикателствата и проблемите и същевременно да обърне особено внимание на териториите, където е, е необходим нов тип инвестиции. Така още по-добре ще се отчете териториалното разнообразие и особеностите на всеки отделен регион. Териториалното а, е, сближаване е поле, в което регионалните власти могат да изиграят първостепенна роля – Кохезията, сближаването не е само цел, не е само празна норма в договорите. Териториалното сближаване фактически е средство, с което разполагаме, за да засилим растежа, да подобрим неговото качество и един по-качествен растеж ще доведе до по-добро уравновесяване на инициативите, които идват отдолу и отгоре. И слушах внимателно дискусията за санкциите и стимулите, моркова и тоягата, както многократно ги сравнявахме. Не би трябвало Европа да е, стъпва само върху строги санкции. В този смисъл макроекономическите изисквания могат да доведат до обратен ефект за общините и регионите тогава, когато вината се носи от националното равнище. Макроекономическите изисквания не бива да се свързват с политиката, която е на нивото на местните регионалните власти, а санкциите да се договарят между Европейската комисия и държавите членки. Съвсем ясно е, че не сме постигнали всичко в посока на упростяването и по-доброто управление на политиката в полза на крайните бенефициенти. Струва ми се, че внимателното проследяване на резултатите при една а, целенасочена политика не бива да означава ненужно големи усилия при отчитането на резултатите. Трябва да държим сметка и за това. И териториалната чувствителност, за която беше поставен въпрос, е много съществена. Приветстваме съобразяването на политиката на сближаване с целите на стратегията Европа 2020 година. Ограничаването на броя на а, приоритетите може да засегне териториалната чувствителност. Не бива да се работи в ущърп с комплексния подход, възприят до сега от Европейската комисия. Още веднъж искам да подчертая значението на финансовите средства. От цялата дискусия се убедих още веднъж, че разполагаме с много добро предложение и се вярвам, че новите регламенти, новата нормативна уредба ще ни доближат към политика, ориентирана към резултатите на всички равнища на управление в Европа. Това е, мисля, взето при сърце от Европейската комисия, от съвета. Няма нужда да ви убеждавам, че е така и за Европейския парламент. Имаме е, големи възможности е, в европейските структурни фондове. От е, комисаря чухме как могат да бъдат използвани. От една страна имаме стимули, от друга страна имаме санкции, а те трябва да бъдат разработени така, че да повишат ефективността в постигането на приоритетите за Европа и същевременно да оставят достатъчно поле за отчитане на особеностите. С това искам да ви благодаря за участието. Благодаря ви, че останахте до края. Пожелавам ви плодотворни дискусии. Uh, Моля, не забравяйте, че до година Европейския парламент, парламентарната комисия по регионално развитие, докладчиците ще продължат да работят по тази е, тема и винаги сте добре дошли, когато сметнете това за необходимо. Благодаря. Before we go, um, could I just add my thanks and also uh, my appreciation. Thank you. It was... Аз също искам да а, благодаря. Да, вярно, че бях строг командир, но а, се наложи. Благодаря на всички. Благодаря на преводачите. Колкото повече се уморявам, толкова по-бързо говоря, казва председателката, но не искам да ви оставям а, отчаяни, че а, никога няма да приключи всичко това. Ето ви една реклама. Има почтенски картички. Напишете какви идеи имате за а, дните на отворени врати до година, така че те да бъдат още по-интересни и запомнящи се. Благодаря ви. Приятна вечер.